Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, моля заемете местата си, за да можем да започнем заседанието на Комисията по околна среда. Имаме много наситена програма за следващите два дни. По точка 1 от дневния ред ще направя предложение да изслушаме доклада на господин Ралси във връзка с вредителите по растения. Та, за този доклад аз предлагам той да мине през, пред точка 13 от дневния ред. всъщност този доклад да мине пред точка 13, която е таксите дължими на Европейската агенция по лекарствата. Продължаваме с точка 2 от дневния ред. Днес работим на пълен езиков режим, с изключение на естонски и малтийски. Второто съобщение, което мога да направя, това е седмицата Манкио Харт в Европейския парламент и в тази връзка тази вечер ще има проява между 7 и 8 часа. Комисарът ще присъства Онборг и също така литовския министр на здравеопазването и господин Тулими от Световната здравна организация. Тази среща ще започне в 7 часа и е организирана от Hard Group в Европейския парламент. В тази група са колегата Линда Макевен като ръководител и колегата а, Кини. Така. Имаме група посетители от Обеденото кралство. 20 души, все още не ги виждам. Те идват от Department for Energy and Climate Change в Обеденото кралство. Ще се присъединят към нас към 16 часа и 30 минути. След това мога да посоча, че трябва да обсъдим някои е, триалози. Вторият триалог по доклада ABS на колегата Белие ще се състои на 5 ноември в 14 часа и 30 минути. След това Environment Impact Assessment законодателната процедура, по която работи колегата Санони. Трилогът също ще се проведе на 5 ноември и след това South Level Мото вихикъл. доклад на господин Луцки, който всъщност ще бъде включен в третия триалог в вторник 5 ноември и всички колеги, които са от президиума, председателят или заместник председателите трябва да присъстват през следващите седмици и месеци се очертава, както виждате, доста напрегната програма. Утре имаме среща и по темата автомобили с председателството на съвета. Тук е, на тази среща ще дискутираме как вървят нещата с това законодателство, свързано с въглеродния диоксид и автомобилите, Clinical Trials. Това е докладът на колегата Гленис Слума. Първия триалог ще се състои на 6 ноември, а втория триалог е насрочен за 13 ноември. Триалогът по F-газовете е, Вторият е, триалог ще се състои на 4 ноември от 19 до 22 часа. Виждате, както казах, програмата е много наситена, що се отнася до триалозите и е, тя няма да бъде по- е, ненатоварена през следващите седмици и месеци. Сега, точка трета от дневния ред, одобрение на протоколите от 29-30 е, май. Е, виждам, че няма възражения. С това приемаме тези, този протокол и започваме веднага с точка 4 от е, дневния ред. Размяна на мнения с Гуидо Рази, изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата. Трябва да кажа, че ние винаги сме били много добре информирани, имаме и тесни контакти с Ема, но имаме и лични контакти благодарение на Дагмар Рот Берент, която непрекъснато ни осведомява. И имаме, както казвам, постоянен обмен на информация. Има много неща, които сме решили през този период. Първо, клиничните опити, казах вече това, докладът на самата Рот Берент, Medical Devices, това беше доста сложно законодателство, изпълнено с много противоречия по време на дебата и също така точка 13 от дневния ред, която споменах, тя е свързана с ЕМА също, таксите дължими на Европейската агенция по лекарствата. Също така имаме и процедура по освобождаване от отговорност във връзка с бюджета. Тази процедура е, от нея много усилия на много хора. Тази година като че ли ще се води по-скоро диалог, отколкото да говорим един за друг. И мисля, че всички участници ще се позоват на своята интуиция и на своето тънко разбиране. В Лондон бяхме съвсем наскоро. Тази среща беше подготвена от колегата Род Берент и секретарията успяхме да получим много добри впечатления за работата на Европейската агенция по лекарствата. Тази среща беше много продуктивна, казвам го от лични впечатления. Ще я обсъдим днес, но преди това давам думата на Гуйдо Рази за неговата презентация. You, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на комисията за възможността да обменим мисли днес с вас. Тази среща следва редица посещения, които бяха споменати вече от вашия председател. През февруари е, бе проведено посещение на делегация и ние имахме възможност да прекараме по-дълго време заедно и да проведем ползотворни дискусии. Днешната среща е всъщност продължение на нашите срещи до тук. Нека да помислим най-вече за реконструкцията, за новата структура на агенцията, която поставя е, предизвикателства пред нас. И ние е, чрез тази структура се надяваме да можем да допринасяме е, в по-голяма степен за здравето и на хората, и на животните. Нашата основна цел е по-голяма ефективност Ефективността би трябвало да бъде един сбор от усилия на национално и на европейско равнище. на европейско равнище се върши точно толкова много работа, колкото и на национално равнище, но ние би трябвало да разполагаме с достатъчно средства, достатъчно инструменти, за да изпълним нашите нови задачи. А тези нови задачи надхвърлят границите на фармакологичната бдителност и фармакологичните средства. Общественото здраве е част от е, глобалната е, верига. Е, и това, което казвам, въжи не само за Европейския съюз, но и за по-голямата част от останалия свят, извън границите на Европейския съюз. Необходими са нови е, изделия, нови продукти. Е, в рамките на цялата верига ние се нуждаем не само от нови продукти, ние се нуждаем и от по-голяма ефективност на доставките от нови технологии. И това се отнася както до лекарствените средства, които са в центъра на дейността на нашата агенция. Ние се опитваме да е, разширим е, нашия капацитет, да го укрепим, така че да се подготвим за новите предизвикателства. Е, именно един европейски подход е необходим, а това означава и е, обучение, и е, обмен на данни, и е, връзка с глобалната мрежа. Ние се опитваме съответно да организираме нашата дейност и точно за това говорим за нова структура около 60 от процесите засягат е, така наречения инжиниринг е, и е, се отнасят най-вече до човешките ресурси и до финансирането. Надяваме се, че усилията ни ще доведат до резултат. Две, два отдела бяха създадени, седем комисии, които да проследяват движението на продукта и най-вече да следят за е, качеството, за което отговаря и вашата парламентарна комисия. в рамките на нашата организация ние отделяме голямо значение и на а, а, отношенията с нашите партньори. Много от процесите, които в момента протичат или са в процес на преосмислене и на нова организация, се отнасят до отношенията ни с промишлеността и обмена на данни нашата база данни е, е генерирана в продължение на около 20 години. И е, е трябвало да е, отговаря на поставените цели в различните периоди от развитието. повече от 3000 експерти и депутати е, се ползват от е, данните, които са съхранени в нашата база данни и те се отнасят не само до фармакологичната бдителност, до е, лекарствените средства, но и до много други сфери от ресора на нашата агенция. Така ние подпомагаме дейността на експертите ежедневно. Така че в момента обмисляме именно промяната и завършването на целия процес на модернизация на архитектурата на нашата база данни. Около 20 бази данни съществуват вече, като сега организираме всъщност всички бази данни около 4 стълба – и това ще бъдат е, най-големите е, източници на данни е, в нашата сфера, в света. И всеки на съответното равнище ще има достъп до базата данни. Междуправителственият подход намира широко приложение, за да се справим с тези повече от 20 е, налични в момента информационни системи. Първият кръг от е, подготовката на данните ще приключи тази година по отношение на е, субстанциите, което е всъщност в центъра на четвъртия стълб най-вече по отношение на фармакологичната бдителност, е, е, данните, е, групирани в съответния стълб, ще бъдат вече на разположение към средата на следващата година. Новият отдел, който ще се занимава най-вече с интегрирането на данните, от е, е, вън и отвътре е, ще осъществява и обмена на данни с международни организации. Естествено, безопасността на данните, сигурността на данните е много важна задача за нас. а безопасността по отношение на пациентите и опазването на тяхното здраве е върховен приоритет. Така че ние отделяме най-голямо значение на това как точно ще се осъществява тази безопасност по отношение на пациента и освен това как ще се насърчават новите технологии, новите изделия и продукти. Е, иновациите е, са един много комплексен процес. Е, става дума и за промяна на модела от блокбъстър до отделните медикаменти. Ние ще трябва да засилим и изискванията по отношение на доказателствата, на верификацията, което естествено поставя редица задачи и пред производителите, и пред търговците. Промяната на средата сама по себе си е изключително важен момент. Така че в момента се намираме в един преходен период. Естествено, този преход е свързан и с определени рискове. Но при всички положения ние ще запазим нивото на сигурност а това означава един професионален подход от страна и на производителите, и на търговците, и на изследователите, и на администраторите. Новата експертиза би трябвало да е в съответствие и с интересите на Европейския съюз като цяло и на държавите членки по-отделно. И за това новият отдел ще отговаря всъщност за сертифицирането на отделни равнища, като сме предвидили също и помощ за малките и средните предприятия, както и за някои отдели и центрове за изследвания и иновации, които разполагат с ограничени средства. Така, ние ще е, паралелно, е, наред с е, основния е, процес, е, е, ще е, подпомагаме и е, паралелните процеси на иновации. Така се надяваме, че ще можем да разработим една много по-добра и по-безопасна система в Европейския съюз. Това естествено са само основните моменти във връзка с новата структура. Е, очертах ги съвсем схематично но се надявам след това да мога да отговаря и на въпроси, свързани с някои е, подробности. Позволете ми е, сега да благодаря на вашата комисия за доверието към е, ръководената от мен агенция и за усилията, които вашата комисия полага за повишаване на качеството и на безопасността на лекарствата в Европа. Ние е, е, е, говоря от името и на всички е, служители и сътрудници на ЕМА. Е, проявяваме доверие и сме изпълнени с уважение към експертния потенциал, генериран в тази комисия. Ще спомена специално един човек, Дагмар Ватперенц, която е човекът за контакти е, между е, Комисията по околна среда на Европейския парламент и ЕМЕА. Ние е, и дължим благодарност за помощта, за подкрепата, за разбирането и за конструктивната критика. И така, много-много благодарности за Дагмар. Благодаря и на секретарията на комисията за това, че е, се грижи за един непрекъснат е, и добър обмен на информация между е, вашата комисия и агенцията. И на последно място, но не последно по значение, благодаря на председателя на комисията Матия Скроте. Благодаря на Гидорази за добрите думи и също така за неговата презентация. Имаме още двама представители. Първо професор Жозепе Мистико и след това професор Джордан Лемън. Те също ще получат думата в посочения от мене порядък. Моля. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на Гидо Раси, както и на всички членове на Европейски парламент, тъй като въпреки трудното положение, което преживяваме, въпреки економическата криза, като цяло Европейската агенция по лекарствата се управлява по много успешен начин. Съществува много добро взаимодействие между отделните 8 комисии в рамките на агенцията. В миналото тези комисии работиха съвсем самостоятелно, но в момента те работят в тяхно сътрудничество, което води до много добри резултати. Бих искал така да благодаря и на Франсуаза, която отговаряше за законодателството областта на фармацевтиката. Благодаря също така и на всички членове на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата, тъй като те приеха моето предложение и най-накрая се съгласиха да променят ръководните насоки за болестта на Алцхаймер. Тъй като това беше много съществен проблем. проблем, който вълнува членовете на Европейския парламент, пациентите, техните близки и като цяло европейските граждани. В продължение 10 години ни изразходвахме много средства и много време, но всичките ни усилия не доведоха до създаването на нито едно ново лекарство. Защо? Защото ръководните насоки бяха погрешни. Няма как да се пренебрегнат а, а, симптомите на болестта на Алцхаймер и да се търси лечение, след като болестта вече е в много напреднал стадий и голям брой от невроните вече са мъртви. Затова трябва да се търси лечение в ранният етап на развитието на болестта на Алцхаймер, т.е. в началото на процеса на загуба на когнитивни способности. Тъй като само по този начин и само чрез помощта на процедурите на ЕМА може да се ускорят процедурите по, по лицензиране на лекарствата. В противен случай няма как да се постигнат ефективни резултати. Имаме нужда от нови лечения. И затова е много важно да се разгледа да се преразгледа си процедурата за отпускане на лицензи, чрез въвеждането на ускорена процедура, например. Бих искал да добавя още нещо, което е пряко свързано с работата на следващият мандат на Европейски парламент. Може би аз няма да бъда тук следващия мандат, но човек никога не знае. Има обаче истинска нужда да се преразгледа значението на комисията за по-напредналите лечения. Този вид терапии имат нужда от много сериозно финансиране и трябва, може би, да разгледаме някакви нови стратегии, които да привлекат най-кадърните кадри за разработване на тези напреднали терапии. Още веднъж ви благодаря, господин председател, благодаря за положените усилия на ръководството на МРА. Благодаря. Давам новата сега на господин Лешу. Благодаря ви за тази възможност. Я се кажа няколко думи относно сътрудничеството с управителния съвет, с Гидо Раси и длъжните лица, работещи в ЕМА. Както Гидо Раси вече спомена, в момента тече вътрешно преструктуриране на ЕМА, което е много важно. Вторият важен въпрос, който обсъждаме днес, е свързан с сблъсъка на интереси. Струва ми се, че действително се нуждаем от много ясни правила за конфликта на интереси. И позволете ми тук да отправя няколко критични думи. Аз идвам от академичните среди и по време на обсъждането на въпроса за конфликтите, на конфликта на интереси, установихме, че има равнище на риск 2, когато дадена институция получава финансиране. Според мен обаче това определение е много неясно. Както казах, аз идвам от университетските среди, и не знам дали тук става въпрос за институти по фармацевтика, за факултета по фармацевтика или става въпрос за целият университет. Ако го, тук се, се подразбира целият университет, то в такъв случай става невъзможно за членовете на академичните среди да работят за ЕМА, тъй като ако колегите от някакой друг факултет в университета получават е, средства, то тогава цялата институция се определя с риск на конфликт от, от риск от конфликт от интереси ниво 2, което е напълно неприемлив подход, тъй като всеки носи само отговорност за своята дейност. Затова смятам, че трябва да се доизясни определението. Напълно подкрепям разпоредбите, свързани с избягването на конфликт на интереси, но ми се струва, че това конкретно определение следва да бъде преразгледано. На трето място, друг много сложен въпрос. е въпроса за таксите и за поддържането на мрежата. Имаме нужда, разбира се, от много ясни дефиниции за разпределението на отговорността. Но по време на разискванията управителният съвет заяви, че трябва да се включи и отговорността, която носи управителният съвет при определянето на размерите на таксите. Не искам да засягам въпроса за отговорността, която носят съвета или Европейски парламент. Но би трябвало да се замислим как се поделя отговорността, за да можем действително да разрешим проблема за споредбите и правилата, свързани с таксите, които се дават на европейско равнище от националните готовни органи. Зигмунд Берес, след това Маргарета Алгн и Алда Суза. И госпожа Гростет също желая да вземе думата. Пропуснах ли някого? Колегата Яна Кодакис, разбира се. Дагмар Рокберен сега. Благодаря, господин председател. Е, изкушена съм да отговаря на голям част от въпросите. Е, по отношение на фармакологичната бдителност, е, мисля, че Франсуаз ще вземе думата, така че няма да покрия абсолютно всички сектори. Благодаря много на Гидораси за е, неговата дейност като ръководител на ЕМА. Благодаря за начина по който е, бавно, почти незабележимо вие променяте е, работата на Европейската агенция по лекарствата, така че аз вече се гордея с е, всичко, което се върши в ЕМА. Е, промените би трябвало да покажат е, е, е, естествено е, какви са резултатите за гражданите, но както обикновено, както вие казахте, конструктивна критика, аз ще упражня и малко конструктивна критика в момента. Да, действително, ние се нуждаем от определени процеси на промяна в агенцията. Необходимо е да създадем съответната среда, така че хората да осъзнаят необходимостта от някои бюджетни ограничения и същевременно от засилване на ефективността на действията, на бързината. Необходимо ми са навременни действия, така че да се реагира правилно и адекватно на, на потребностите. Необходимо е това да се прави най-вече на управленско равнище и в това отношение не изключвам и ролята на ръководството на Европейския парламент. Много важно е да следим за правомерното изразходване на финансовите ресурси, с които разполагаме на всяко равнище. Преди да се спра на въпроса за таксите, за данъците. Нека да е, кажа няколко думи за това как работим съвместно. Създаваме е, едно е, общо пространство, е, което е свързано най-вече с е, кон, достъпа до базите данни на ЕМА и информационната система на агенцията. Не можем да кажем, че в продължение на години ЕМА е била образец в това отношение. Не. Но най-сетне стигнахме до това, към което се стремяхме. Е, така че това е много важно не само по отношение на клиничните изследвания и фармакологичната бдителност, а това са тези стълбове от бази данни, е, които са от най-важно значение за нас е, и вие с право отделихте повече внимание на тях. Но те са важни и за лекарите, за гражданите, за производителите, за всички, които в крайна сметка могат по пътя на своите професионални занимания и експертни познания да извлекат полза от тази база данни. Още един въпрос, който макар и непряко е свързан пак с таксите и данъците – някои от фармакологичните характеристики на по-старите продукти, които все още се намират на пазара, ни карат да се замислим не трябва ли да предупредим нашите граждани както и търговците, че е, е, съществуват продукти на пазара, е, които не са 100% сигурни. Поне някои от съставките в тези продукти не отговарят на междувременно много по-високите стандарти за безопасност Резултатите от изследванията, от развойната дейност, естествено са изключително важни и в това отношение е, не можем да се оплачим е, от развитието в последните години. Не можем същевременно е, да разглеждаме едностранно въпроса на а, е, свързан с иновациите, защото а, е, от една страна е, иновациите са свързани с а, потребностите на, от медицинска гледна точка, но от друга страна те са свързани и с а, фармакологичната бдителност. Така че трябва да а, имаме предвид тези два аспекта. А, по отношение на фармакологичната бдителност, трябва да кажа, че е, ние тук в Европейския парламент ще бъдем първите, които ще застанем за едно бързо придвижване на съответния правен акт. Нека да кажа няколко думи и за регулаторната мрежа на ЕМА и въпросът дали тя допринася, дали тя е, дава добавена стойност. Да, мисля, че можем да отговорим е, положително на този въпрос. В някои случаи обаче имаме е, е, съвсем ясна добавена стойност на европейско равнище и тя се осъществява именно чрез ЕМА, защото националните органи не изпълняват понякога надлежно своите задължения във връзка с разрешителните и процедурите за издаване на разрешение и процедурите относно фармакологичната бдителност в случаите, в които докладчикът действително много сериозно се отнася към е, своята задача и предлага максимално е, използване на средствата от е, европейските фондове, добре. Но е, в случаите, в които да кажем, нашия докладчик не си е свършил добре работата, трябва някой друг да му е свърши и това е, в рамките на нашата комисия, да кажем, е секретарията. И ето, по същия начин стоят нещата и е, на европейско равнище в отношенията компетентен европейски орган, национални компетентни органи. Когато е, националните органи не си вършат добре работата, европейският орган трябва да свърши. и тяхната част от задачата. Така че е, в е, е, около 5% от случаите установяваме именно това. В но националните компетентни органи се опитват по някакъв начин а, а, да а, извлекат повече е, полза за себе си е, по линия на европейските фондове. В е, случаите, в които е, Ема е, не е в състояние да е, прехвърли съответните средства към националните компетентни органи, тогава не можем да очакваме докладчикът да осъществи това. Uh Понякога а, сме забелязвали как а, Ема се превръща в адвокат на една или две по-малки държави членки. Но когато запарят за пари, отколкото за а, равнище на безопасност, равнище на качеството, тогава а, очевидно нещо не е в ред националните компетентни органи ще получават е, е, финансови средства само за извършената от тях работа. Това е абсолютно ясно и категорично и, и е, желая е, това да се разбере от всички. Но в случаите, в които националните органи не са си свършили работата и казват, а, Ема ще го направи е, и е, в крайна сметка и Ема е, ще получи парите, след като не ни е, предоставя необходимите средства, трябва да знаем, че това е погрешен подход. Е, ние не можем да запълним е, този вакуум, тази празнота. В продължение на дълги години между ЕМА и националните компетентни органи се водеше една битка. Ставаше дума повече за конкуренция, отколкото за сътрудничество и аз познавам практиката и на Германия, и на Нидерландия и мисля, че това не било да се допуска. Маргарета Ауна. Благодаря, господин председател. Радвам се много да срещна тук стари приятели. Ние работихме много успешно заедно. Аз не съм експерт като останалите колеги, но едно нещо ме вълнува особено. Доколко законодателството, което създаваме, е приложимо? Може ли то да се прилага спрямо ЕМА? Защото ЕМА всъщност отговаря за прилагането на това законодателство. Конкретният ми въпрос е свързан с фармакологичната бдителност. Как функционира това в комисията и кои са най-комплексните сфери, къде може да се прилага? Благодаря. Следващият оратор е, Маргарет Алкен, благодаря ви. Благодаря на Гидо Рази за присъствието му днес и за направеното от него изложение. Имам два коментара. Първият вече беше повдигнат от професор Лемер и е свързан с конфликта на интереси. Смятам, че почти се стига до истерия в опитите ни да предотвратяваме конфликта на интереси. Отпускат се много големи финансови средства и знаем, че много голям брой хора участва в освояването на тези средства. Ако обаче искаме да спечелим доверието на гражданите, ако искаме да запазим авторитета си пред тях, трябва съвсем ясно да бъде разпоредено, че хората, които имат нещо общо с процедурите за безопасност на лекарствата, трябва да работят без никакво съмнение за възможен конфликт на интереси. всички европейски институции, включително и ЕМА, следва да спазват разпоредбите за доброто управление, като има много ясни правила, свързани с конфликт на интереси. В Дания имаме много лоши примери. В Гърция, например, изобщо не се продават генерични лекарства. Може би се питате защо? Гърция е в много тежко економическо състояние и е до голяма, до голяма степен поради проблемите свързани с корупцията. Но е ясно, че ако всяко, всяко едно лице, което е заподозряно в корупция или подобна вид дейност, не бива да има достъп до взимането на решения в областта на фармацевтичната бдителност. Това е съвсем ясно и трябва тук да сме много стриктни. Друг е въпрос е свързан с специалистите, които не са пряко свързани с фармацевтичната промишленост. Да, има такива експерти и трябва да се разчита на тях. По въпроса за прозрачността, в датската преса вече беше публикувана информацията, че вие ще присъствате днес тук, Гидорази. И вече ми се обаща с въпроси как се прилагат правилата, които вие въведохте след случая с а, омбудсмана, след като имаше петиция подадена до Европейския омбудсман. Знаете, че тази петиция беше в защита на пациентите и омбудсмана се зае с тази петиция. Той положи много големи усилия, за които много и благодарим, след което неговите усилия бяха бяха прекратени от, с а, две решения на съда в защита на фармацевтичните лаборатории. И наистина е много жалко, че по такъв начин се пренебрегна цялата дейност на Европейският омбудсман, както и европейското законодателство като цяло. И от Дания ме молят да ви задам въпроса. До кога ще се отлагат новите практики в защита на пациентите, новите практики, които би следвало да поставят интереса на пациентите, общественото здраве над интереса на фармацевтичната промишленост. И ако тези правила вече съществуват, то тогава защо вие не подкрепяте пълната прозрачност при тяхното прилагане? Надявам се да може да му уверите днес, че е постигнат напредък и че няма да се наложи да изчакаме още няколко години, след като гласувахме три регламента тук в Европейския парламент, става въпроса за регламента за клиничните изпитвания, за медицинските изделия и за диагностиката. Тези три регламента представляват огромен напредък по отношение на доверието, което имат европейските граждани към нас. Благодаря ви. Алда Суса. Алте Суса, след това Франсуаз Гостет. Благодаря, господин председател. Estar aqui hoje и, и за apresentado. Аз също искам да благодаря на председателят на ЕМА, Гидо Реза. Благодаря ви за това, че ни представихте различните аспекти в новото функциониране, новата структура на ЕМА. Най-напред ще да ви уверя, че моята политическа група, т.е. Обединената левица и аз самата, бяхме против идеята за намаляване с 5% за административни разходи. Искахме всъщност тези бюджетни съкръщения да бъдат с хоризонтално естество. Нашето предложение за бюджет на Европейския съюз като цяло е много по-амбициозно. Ние всъщност се стремим към един много по-амбициозен бюджет, е, както за бюджета за 2014 година, така и за цялата многогодишна финансова рамка. Ето защо Аз лично не смятам, че нося някаква отговорност, тъй като гласувах против това предложение и затова не носи отговорност за бюджетните съкръщения, които засягат Европейската агенция за лекарствата. В Португалия има поговорка, според която човек няма как да направи омлет без да, без да щупи яйцата. Въпросът ми е следният. Къде точно направихте съкръщенията във вашия бюджет? Говорим за съкръщение от 5%. Къде точно ги осъществихте? Много се радвам на чутото относно базата данни. Смятам, че подобранията, които обявихте, действително са съществени. Те подобряват е, достъпа, както и съдържанието на базата данни и тези подобрения са от съществено значение. Всички знаем колко важна е тази база данни. На първо място са гражданите на Европейския съюз, които са потенциални пациенти. Важни също така за работещите в отрасъл на здравеопазването, както и за академиците, работещи в научните изследвания, свързани с разработване на нови лекарства. Ето защо подобряването на тази база данни е от изключителна важност за всички тези заинтересовани страни и затова и поздравявам за постигнатият напредък. Надявам се обаче да не сте забравили първият ми въпрос. Къде осъществихте съкръщенията в бюджета? Задавам този въпрос, тъй като базата данни и нейното подобрение е свързано пряко с въпроса повдигнат от колегата Алкен, а именно прозрачността. Говорим за прозрачност на данните, на постигнатите резултати и на проведените изследвания. Не искам да навлезам в подробности, но искам да ви задам два много конкретни въпроса, по които бих искала да чуя също толкова конкретни отговори. През последните няколко месеца тук в нашата парламентарна комисия аз лично проследих две досиета, които ми се струват много важни. И които ще имат съществено значение за бъдещето на Евро... за бъдеще с европейските граждани. Говорим за регламента за медицинските изделия и за регламента за инвитро диагностиката. Това са две законодателни текста, които засягат безопасността на пациентите и затова имаме нужда от много строги и ясно разписани правила. Аз лично не останах удовлетворена от измененията, които бяха гласувани в пленарна зала по отношение на регламент за медицинските изделия. Също така по законодателния текст, свързан с а, медицински, с клиничните изпитвания, извинете, ми се струва, че измененото предложение до което достигнахме тук в нашата парламентарна комисия, беше значително подобрение в сравнение с първоначалният текст, предложен от комисията. Въпреки това обаче все още нямаме ясно изкотвена позиция по въпроса за клиничните изпитвания. Говори се, че трябва да има одобрение, а не само разглеждане на протокола за целите на клиничните изпитвания от страна на етичната комисия. Т.е. трябва да има одобрение, а не просто разглеждане на протоколите. И така бих да ви попитам следното. По отношение на медицинските изделия с висок риск, какъв според ще бъде най-добрият подход, за да се гарантира възможно най-високо ниво на безопасност за европейските граждани? Въпросът ми е много ясен и много конкретен. Какъв ще бъде най-добрият механизъм за гарантиране безопасността на пациентите? Вторият ми въпрос също е свър... отново е свързан с клиничните изпитвания. След няколко години базата данни на Европейската агенция по лекарствата ще включи ли и данни от клинични изпитвания, които не са минали през разглеждане в етичната комисия или през някой национален, национален орган за а, лекарствата. Благодаря ви, думата има Франсуаз Гростет. Благодаря ви, господин председател. Най-напред и аз бих искала да уверя Гидо Рези, че високо оценя неговото присъствие днес тук. За нещастие не можах да чуя неговото изложение, за което искрено съжалявам. Но държа да го уверя в доверието, което има в неговата работа. Заедно с други колеги от нашата парламентарна комисия взех участие в редица от срещи в рамките на ЕМА и за нас тази среща беше много полезна и много важна. Тя ми даде възможност да си дам сметка колко много работа вършите и колко сериозно се отнасяте към вашата дейност. в а, този контекст и аз а, съжалявам за съкръщението от 5% в бюджета ви, което напълно противоречи на непрестанно увеличаващите се задачи на вашата агенция. Европейския парламент непрестанно изисква от вас все повече и повече усилия и съответно бюджетни съкръщения ви ограничават вашата дейност. Поради това се налага да да се обръщате към един механизъм, основаващ се на събиране на такси. И това допълнително осложнява вашата дейност и вашето финансиране. И мен тази нова система леко ме притеснява. Постоянно се говори за конфликт на интереси, но ако няма поне мини, минимално доверие в процеса на работа между заинтересованите страни, това ще бъде в ущърп на дейността на самата агенция. И има опасност ви да загубите много ценен принос и опит на специалисти, поради усилията да се избегне всякаква възможност за конфликт на интереси. Да, аз съм съгласна. Трябва да има прозрачност, но не бива прозрачността да ви възпрепятства да извършвате по възможно най-ефикасен начин вашата дейност. Ето защо ще ви помоля най-откровено да ни кажете вие какво смятате по въпроса? Смятате ли, че ние прекалено много се съсредоточаваме върху избягването на конфликта на интереси и че тази, тези усилия може би ще възпрепятстват доброто функциониране на вашата агенция за бъдеще? Радвам се за присъствието на, на другите двама членове на правителния съвет. Радвам се, че нашият бивш колега, член на Европейският парламент, продължава да седи с такъв интерес в вашата дейност. А относно таксите, които се изплащат на ЕМА по отношение на новите дейности, свързани с фармакологичната бдителност, дали тези такси са достатъчни? фактът е, че получавате само толкова ограничени финансови средства от страна на фармацевтичните дружества не е ли пречка за дейността на агенцията? А също така, няма ли опасност фармацевтичните дружества, които са пуснали даден продукт на пазара, да плащат двойна такса, веднъж такса към националните органи по, по лекарствата и втори път към ЕМА? Бих искал да чуя мнението ви тук. Следващият ми коментар е свързан с изискването в регламента всяк всяка единица информация, която се включва в базата данни, да е свързана с такса за фармаци... фармакологична бдителност. Не смятате ли, че тук има опасност е от прекалено силно облагане с таксите, като е възможно за даден медицински продукт, за даден лекарствено средство да са включени повече от една информация в базата данни, например една свързана с състава, втора свързана с упаковката, няма ли опасност в такъв случай фармацевтичното дружество да бъде принудено да плати прекалено висока такса за съответното лекарство? Може би знаете, че по време на второто пленарно заседание през октомври Европейския съюз одобри регламент, с който се изисква от ЕМА да изготви ръководни насоки. Знаете, че имаше малко, че имаше много политични случаи, като например с лекарството медиатор в Франция и с други лекарства в Дания, например. Въпросът ми е дали е, предвиждате какво насоки за подобен вид проблем, проблемни лекарствени средства. Благодаря ви. Жако Дакес има думата. Благодаря. Смятах, че ще ме забравите. Благодаря на представителите на агенцията, че са тук. По време на посещението в ЕМА научих много. Да, говорихте за това как може да се направи омлет без да щупиш яйцата. Това е въпрос, който много често поставяме е, и формулираме точно така в е, е, Великобритания. Но аз наистина живея в Англия, но всъщност съм от Гърция, където имаме огромни економически проблеми. И а, а, си спомням, че а, винаги е имало проблеми и с генеричните лекарства, и а, е, с е, е, нававането на всякакъв вид животоспасяващи медикаменти. Имаше подобни новини и сведения от края на миналата седмица. Конструктивна критика. Да, работя по въпроси, които са свързани с начина по който ще се е, опазят е, данните, как точно ще се изгради новата архитектура. Ние се нуждаем естествено от един облегчен достъп до е, данните. Въпросът е да придвижим колкото е, по-бързо, колкото е възможно по-бързо процеса напред и също времено да се пазим съответното ниво на сигурност. Надявам се, че комисията е, ще бъде в състояние да помогне на е, агенцията, така че да се е, запази високия стандарт по отношение на безопасността на данните. Благодаря на Яна Кодакис. Между другото, никога не бих могъл да ви забравя. Не, а, така и така а, сте в списъка на изказващите се, но и а, инак в живота не бих могъл да ви забравя. И така, сега ще дадем думата на Гидораси, за да отговори на въпросите, а, да реагира на коментарите на колегите. Гидо, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да отговаря на всички въпроси е, и да не забравя нищо от това, което вие казахте тук. Ако случайно забравя нещо, ще ми напомните. Опитваме се да комбинираме всъщност всичко това, за което вие говорите и да се справим по този начин с задачите. Господин Лемер постави всъщност два въпроса. От една страна конфликтът на интереси на експертите. И този въпрос бе повдигнат и от е, много други е, изказали се. Госпожа Род Перент, е, госпожа Окен, е, госпожа Суса, е, госпожа Гростет. Ще ви е, кажа как аз виждам нещата. Радвам се, е, че поставихте въпроса, господин Лемер. Би трябвало да търсим баланс между нивото или равнището на грижи и усилия за опазване на чистотата на системата и интересите на експерта. Ние знаем, най-вече по отношение на академия, че трябва да идентифицираме методологията и интересите, за да избегнем конфликт на интересите в случаите, в които имате различни интереси, едно, две, три, е, тогава е, ние се опитваме да е, не само да определим, да дефинираме интересите, но и по пътя на една определена методология, която е много сложна наистина и не е лесно да намериш и съвършената методология в това отношение, да идентифицираш отделните интереси, така че да избегнеш конфликта ние се опитваме е, е, да избегнем този е, нежелан сблъсък на интереси и това е всъщност огромното предизвикателство, пред което сме изправени не само в момента, но и през следващите няколко години. Но ако до 6 месеца не изградим в общи линии новата архитектура и новата система, е, едва ли някога ще успеем да я направим. Е, по отношение на прозрачността, е, ние се опитваме да привлечем вниманието на обществеността и да накараме хората да бъдат по-активни, за да а, а, имат не само достъп до повече информация, но и да могат да ни подават сигнали в случаите, в които има нещо тревожно, защото не можем да очакваме единствено от полицията помощ в това отношение. Надяваме се, че това ще бъде въпрос в дневния ред и на всички компетентни органи, не само тук на комисията в парламента. Е, какво точно е, ще бъде решението на съда в случай, че е, нещата стигнат до съда, това вече е нещо, което не можем да предвидим, но се надяваме и полагаме усилия да отговорим на очакванията и на обществеността, и на омбудсмана. Единствената възможност Всъщност единственото, което ни остава е да се концентрираме върху защитата на обществения интерес. А, ние не можем а, така да а, предоставяме данни и да трансферираме данни е, само заради желанието на някой да, е, да има повече прозрачност и информация, естествено трябва да се спазват съответни изисквания и стандарти и е, има определени изисквания в това отношение. Защото прозрачността е едната страна, Безопасността е другата страна. Най-вече по отношение на малките и средните предприятия е, осъзнаваме трудностите, които те срещат и е, естествено ще имаме предвид различията между е, големите компании и малките и средните предприятия, но трябва да изчакаме решението на съда. Струва ми се, че е, в общи линии по отговорих на е, най-основните въпроси, които бяха зададени по време на дискусията. Госпожа Род Перент е, попита какъв ще бъде графикът. за дата, за базата данни, е, за това кога ще започнем с фазата на тестване, пилотната фаза и така нататък. а на госпожа Яна Кодаки зададе подобни въпроси. И естествено нещата с базата данни са свързани и с таксите. Как точно ще се събират такси, в кои случаи ще се предвиждат такси. Ние решихме, че трябва да е, съкръстим е, в известен смисъл средствата, но същевременно е, да не окастрим бюджета така, че да не можем да си позволим технологията, която ни е необходима за едно добро развитие в бъдеще. В момента трябва да изясним дали ще е, можем около пов... да е, се справим с цялата база данни, която свърз... обхваща повече от е, половин милион кода. А това означава, че ние се нуждаем от наистина признати професионалисти, от добри експерти, които да осигурят функционалността на системата, които да осигурят в крайна сметка и да гарантират и прилагането на фармакологичната бдителност и то за много кратки срокове до средата на 2014 година. Предвиждаме в това отношение и ангажирането на нови служители и експерти, така че се надяваме, че ще можем да е, докладваме добри, за добри резултати е, към средата на следващата година, но все пак се стараем да е, не бъдем прекомерни оптимисти. Много важно е да се предотвратят възможни грешки по отношение на лекарствените средства, най-вече в периода на е, преход, както госпожа Род Перент правилно посочи. Надявам се, че новата фармакологична бдителност и новият начин на уреждане на въпроса е, ще е, приключи успешно. Една е, голяма част от е, е, задачите бяха изпълнени през миналата година. Една голяма част от е, сертификатите е, всъщност се отнасят до неща, които не разбираме истински, но една голяма част от серти... въпросите се отнасят и до производителите и са от значителен обществен интерес за Европа начина на предписване на лекарствата е много важен в контекста на фармакологичната бдителност. При всички положения новата правна уредба ще бъде началото на една нова ера. Ние ще трябва да идентифицираме проблема на самия продукт, проблема при прилагането, при използването на продукта нещата се осложняват още повече е, в случаите, в които става дума за комбиниране на различни лекарства и най-вече ще трябва да изострим чувствителността на е, гражданите, на пациентите по отношение на е, комбинираното е, терапия с различни медикаменти. Някои от е, е нас може би са скептични, но аз смятам, че ние се движим много по-бързо, отколкото преди и по отношение на а, разработването а, на нови медикаменти. Напредък а, отбелязваме и на национално равнище в някои държави членки, но и на европейско. равнище отчасти по отношение на а, употребата а, а, и използването на а, а, определени наименования и на етикети. А, въпросите ще се решават на европейско равнище, други а, от въпросите остават от компетенциите на националните държави. Това по въпроса за етикетите. Това поне е моето виждане. Да, допълнит, добавената стойност на европейските агенции, да, според мен те допринасят, действително дават добавена стойност, най-вече по отношение на наблюдението и контрола. Ние ще станем свидетели на едно е, на един много бърз ръст в развитието на, е, на медикаментите е, в, и медицинските изделия в следващите години и за това би трябвало да засилим и да помислим за едно много по-интенсивно обучение на експертите Необходима е много компетентност в тази сфера, така че за да засилим изследователската, развойната дейност в Европа и иновациите, ще ни е необходимо и съответното обучение. Зададен бе въпроса за това какви са е, трудностите на практика и какъв е, е опитът, който сме събрали до този момент, струва ми се, че той е в по-голямата си степен, в по-голямата си част положителен. Естествено, нуждаем се от допълнителни работни места, от е, е, експерти, от специалисти в службата. Но е, е, работещите в агенцията в момента се налага да работят много е, след края на нормалния работен ден, така че е, Брат на извънредните, на изработените извънредни часове е огромен. Мога само да кажа, че се гордея а, а, с а, моите служители на а, доброволна основа а, се работи а, е, много, включително и от страна на някои национални експерти. Така че, е, колко дълго обаче е, можем да очакваме от хората да работят много повече, отколкото предвиждат нормите, това е друго. Друг въпрос. Не бива във всеки случай да застрашаваме системата единствено поради нежеланието или невъзможността да назначим необходимите специалисти. А, много ви моля да ме извините за това, че може би забравям някои от а, е, въпросите. А, благодаря на госпожа Соса а, е, за казаното от нея а, е, и за въпросните 5% съкръщения. Ние всъщност а, в никакъв случай не е, натоварваме е, обществения бюджет. Е, само 15% от средствата в нашия бюджет всъщност са именно от така да се каже, публични средства. Всичко останало са собствени приходи. Някои от услугите които извършваме, е, носят е, приходи и те е, гарантират нашия бюджет. По тази начин всъщност оцеляваме в условията на една много рестриктивна бюджетна политика. Координирането на проверките е една много трудоемка дейност и е, в случаите на по-масштабни проверки е, най-малко 20-25 души е, работят по проверката. Бих могъл да цитирам и много други примери за потребността от специалисти. Клиничните изпитания Многократно сме обсъждали този въпрос. Ние не, не виждаме е, безопасен начин за е, е събиране на съответните данни от проведените клинични изпитания е, в случай, че е, нямаме някаква централна система. Опитваме се сега да е, реорганизираме системата, което ще означава на практика, че е, ще се опитаме с помощта на комисията и с подкрепата на някои от държавите членки да спестим по този начин доста средства, които на практика се изразходват без да носят голяма добавена стойност, тъй като част от клиничните изпитания, които се провеждат на различни места, се припокриват. Когато имаме една централна система за съхранение на данните от клиничните изпитания, това ще се избегне. достъпа до експертиза, който в момента все още не е на лице, е нещо, което на всяка цена е необходимо и аз го подкрепям. Много трудно е, е инак да достигнеш до информацията и за някои налични медикаменти, и за начина по който те се прилагат на практика. Е, и не само за медикаментите, но също и за медицинските изделия. А също и за медицински изделия, които са свързани с е, е, използването на определени медикаменти. Така че ние е, би трябвало да се постараем е, да съберем е, експертните знания и информацията на едно място и да вземем съответното решение. Средствата за инвитро диагностика. Не можем да. Е, си позволим е, е, да е, оставим нещата без контрол, така че компаниите, предприятията, които произвеждат именно такива изделия за инвитро диагностика, ще трябва да се съгласят в бъдеще да бъдат контролирани в по-голяма степен и да изпълняват определени стандарти. Струва ми се, че успях междувременно да отговоря на съществените въпроси, които бяха зададени. Благодаря много за всичко. Благодаря на Гидорази, Мисля, че всички поставени въпроси получиха отговор, така че ние получихме много добра картина за това, което в момента е на дневния ред е, в работата на ЕМА. Благодаря ви най-сърдечно за подробната презентация. Искам да кажа съвсем ясно, нещо във връзка с економиите. Това може да се практикува само до известна степен. Ние знаем какво извършва ЕМА като работа и също така сме на мнение, че ЕМА трябва да възприеме повече задачи. Смятам, че и Европейският съюз би трябвало да предвиди повече бюджетни средства за ЕМА, след като и се прехвърлят повече отговорници. Ясно е, че е, след като е, ЕМА получава повече отговорности, тогава е, някои от задачите на другите агенции се отнемат. Всъщност става дума за намаляване на бюрокрацията, но това има своята цена. Аз много се ядосах за за този 5% е, спад в бюджета, за това 5% намаляване в бюджета, мисля, че е, е постигната границата по отношение на економиите в този случай. Аз пожелавам на вашия екип и на вас, разбира се, много успех. Желая сътрудничеството да продължи да бъде толкова добро, да има обмен на информация. През последните години ние спечелихме много от този обмен и още веднъж ви благодаря най-сърдечно. Jetzt möchte ich сега, искам още веднъж да кажа добре дошли на една група от Обединеното кралство. Това е група от Министерството на енергетиката и опазване на климата. Сърдечно добре дошли в Европейския парламент, в Комисията по околна среда. Продължаваме нашата работа по дневния ред с точка 6 става дума за а, статута на Майот. А, извинете, поправя се ораторът, аз а, малко избързах. Първо трябва да дам думата на Крис Дейвис по доклада за разработване и прилагане на технологии за улавяне и съхранение на въглерод в Европа. Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Обещавам ви, че няма да ви забравя и вас при изложението си. Благодаря и на парламентарната комисия за възможността да обсъдим някои от измененията, предложени по доклад за изпълнение на програмата за лабен съхранение на въглерод УСВ. Напомня ви само, че според Международната агенция по енергетиката УСВ следва да да бъде метода за намаляване на, на близо 20% от емисии необходими, от усилията необходими за намаляване на емисиите до 2050 година. Европейската комисия ам, потвърди тези данни и потвърди, че осеве един възможно начини за намаляване на емисиите. На практика обаче Съединените щати и Китай ни спреварват по отношение на технологиите на ОСВ и причината за това е липсата на адекватни бизнес модели, свързани с тази технология. Тип също така и очаквания какво може да направи частичен, частният сектор в рамките на УСВ без обществена помощ и без конкретни цели секторът на ОСВ винаги е разчитал само на цените за квотите на емисии от въглероден диоксид. Целта беше по този начин да се избегнат отделянето на емисии чрез увеличаване на цената на квотите за въглероден диоксид, но както знаем, схемата всъщност не проработи и се оказа един истински провал. Ето защо знаете, че ние, ние всички приехме законодателният документ. Аз не съм отговорен, тъй като бях докладчик и тогава имахме прекалено нереалистичен подход. Нека да вземем предвид химическият отрасъл в а, а, Германия, например. Там има много предприятия, които пряко отделят емисият въглероден диоксид в атмосферата и това е процес, който е свързан директно с тяхната производствена дейност. И така има голям бой дружества от химичната промишленост, които директно отделят емисии от въглероден диоксид в атмосферата. Какво е решението? Цялото възможно решение е тези емисии да бъдат уловени и да бъдат съхранявани дълбоко под земята на равнище под, но където в продължение на хиляди години е бил задържан метана, който в момента използваме. Дали обаче е реалистично всяко дружество само да е, изгради място за съхранение на въглероден диоксид и двамана с това да изгради и тръбопровода, който да отведе въглеродния диоксид до съответното място за съхранение. Но тук говорим за на съвсем различен вид предприятия. Ето защо няма как да се очаква от отрасла да изгради тръбопроводи, които да са много по-големи, отколкото конкретно се очаква от това дружество за собствените му нужди. Трябва обаче да има някакво окупяване на схемата и това нещо може да се случи само чрез намеса на държавите членки, за да може да се намалят бъдещите разходи. И не, но ние не взехме правите този факт. Смятахме, че евентуалните печалби за промишлеността ще бъдат достатъчни, но това се оказа погрешен подход. Ето защо целта на моят доклад е да се стимулира сектора на УСВ в Европа. Разгледах различните внесени изменения с голям интерес. Всички всъщност всички изменения могат да се определят като трите кета. Групата на зелените, групата на Обединената левица и измененията на господин Гроте. В измененията на зелените има много конструктивни идеи. А що се отнася до вашите предложения, господин председател, рядко ми се случва мненията ни да се разминават по отношение на опазването на околната среда, но в случая се случи точно това. Разбирам, че вие не сте много съгласен с самата идея за УСВ и просто това е факт. И достигнал този извод възоснова на редица изменения, внесени от вас, според които държавите членки не следва да играят водеща роля в развитието на отрасла на ОСВ. Има също така и членове на парламента, които не искат да се отпуска никаква финансова подкрепа чрез фонд за инновации или чрез система за сертифициране. Също така те не са съгласни УСВ да се използва не само в полза на промишлеността, но също така да играе роля и при улавянето на емисията от въглероден диоксид, идващи от централи, изгарящи твърди изкопаеми горива. Целта ни е Европейската комисия също така да открие евентуални места за съхраняване на въглен диоксид в Северно море. Няма никаква съпротива от страна на обществеността, тъй като това наистина са места, които са отдалечени от населените райони в Европа. Оказва се обаче, че проучването от такова естество е прекалено скъпо за частния сектор. А освен това не бива да забравяме, че именно държавите членки взимат окончателното решение и дали дадено място е пригодимо за съхранение на въглерод или не. И е ясно, че ако частния сектор следва да поеме всички задължения, свързани с изграждането на едно място за хранение на въглероден диоксид, то това ще бъде много силен елемент за обезкуражаване на частния сектор да инвестира в тези технологии. Все пак обаче ми се струва, че можем да постигнем редица компромиси. И тук ще започна с позицията на зелените и на господин Гроте относно електроцентралите. Няма да противореча на вашето становище. Струва мисля, че тук можем да а, намерим някакво компромисно решение, поне с зелените. Може да се съгласим, че тук че УСВ трябва да играят роля при управлението на емисията от въглен диоксид от отделени от електроцентралите с копами горива. Няма да коментирам твърдението на зелените дали изобщо трябва да има такъв електроцентрали или не. Ясно е обаче, че самият самата причина да се обсъжда технологията на УСВ на световно равнище е фактът, че продължава значително да се увеличават емисиите от въглероден диоксид, идващи от електроцентрали, в частност в Китай. САЩ е в период на преход от топлоелектроцентрали към газ, но все още е източник на значителен брой емисии. И всички тези тенденции са свързани с увеличаващото търсене на електроенергия. Затова предвид всички тези факти, според мен е неразумно, неразумно да се пренебрегват себе, предвид факта, че емисиите, идващи от изкопаеми горива и в Европа се увеличават. Но пак казвам, няма да навлизам тук в излишна конфронтация, защото имаме нужда от подкрепата на възможно най-голям бой политически групи, за да можем да напреднем по този документ. И накрая, знаете, че миналият месец беше по публикувана пътна карта за намаляване на емисиите за отрасла на цимента. И а, се оказва, в, според тази програма, че с настоящите технологии до 2050 година няма да се постигне задължително поставената цел от намаляване емисиите за 80%. Това е невъзможно без технологиите на ОСВ. Дагмар може да ни обясни конкретни технологии, които в момента се прилагат от а, този отрасъл, но се оказва, че без ОСВ емисиите могат да бъдат намалени с 30%. С ОСВ те могат да бъдат намалени с 80%. И това е факт. Факт, който се признава от другите политически групи в тази парламентарна комисия. Европейския съюз се нуждае от ОСВ, ако искаме наистина да се справим с проблема с емисиите. Пак пак се връщам на примера с химическата промишленост в Германия. Как смятате да се справите с този проблем? това са предприятия, които вече отделят въглероден диоксид. Няма нужда да се отделя, трябва само да се улови и да се съхранява. За целта трябва да има тръбопроводи, които да отведат този въглероден диоксид до местата за съхранение. А на колегите, които се притесняват от реакцията на обществеността, напълно ви разбирам. Аз, моята задача в Обединеното кралство беше доста лесна, тъй като всички политически партии в моята страна подкрепят УСВ и не ми се налагаше да обяснявам на хората, че няма опасност от това да живеят в близост до места за съхраняване на въглероден диоксид, тъй като ние винаги сме знаели, че нашите емисии от въглероден диоксид ще се съхраняват в Северно море. последните геологически проучвания относно Северно море, показват, че има възможност за съхраняване на всички въглеродни емисии от промишлеността и от електроцентралите за идните 100 години. А ако не включим тук електроцентралите, то тогава ще имаме възможност да съхраняваме всички емисии, идващи от промишлеността за векове напред. Така че спокойно можем да намалим значението на проблема, свързан с притесненията на общественото мнение. В крайна сметка, основният въпрос, който трябва да разрешим е волята или липсата на такава страна на държавите членки. Ясно е, че ако държавите членки не се заемат с насърчаване на ОСВ, сектора просто няма да оцелее, тъй като а, разходите за частния сектор са прекомерни. Ето защо всичко зависи от държавите членки. От тях зависи да решат дали искат ОСВ и ако искат ОСВ, от тях зависи да определят разпоредбата за развитие на този отрасъл и в случай на нужда да отпуснат необходимите финансова подкрепа за тази технология. Това е което а, исках да кажа и това е моят призив към колегите. Моля ви, не се противопоставяйте на волята на държавите членки, които искат да развиват отрасъла на УСВ. Благодаря ви. Благодаря на Крис Дейвис. Благодаря, това беше един много добър пример. И, мисля, че госпожа Гростът ще поеме от името на госпожа Академи или... Добре. Госпожа Кадини. За госпожа Кадини, след това колегата Андрес Родригес. Маля. Господин председател, има някаква грешка. Искам думата от собствено име, но не нося отговорност и няма да взимам думата от името на докладчика в сянка на НП. Тогава ви отнемам отговорността <laughs> да говорите. Продълж... Продължаваме. Колегата Родригес. Първият докладчик Санка и всички останали. Благодаря, господин председател. Почти всички доклади, които разглеждаме в комисията, водят до оживени дебати, където се излагат различни позиции и се знае също, че ще има много големи различия между отделните политически групи, между отделните държави, а разбира се и в самите политически групи. Това показва само богатството и многообразието на нашия парламент. Сега, а, нека да се спра на целта на доклада. Става дума за това да, бъдат, е, да бъде усъвършенствано улавянето и съхранението на въглерод в държавите, които желаят това. Тези, които не желаят, няма да го правят. Тук е, не става дума за възобновяеми енергии, альтернативи на УСВ и така нататък. Става дума за реално и ефективно намаляване на емисиите на въглероден диоксид. От самото начало искам да кажа ясно, независимо какво ще бъде развитието в бъдеще, ние като Европейски съюз трябва да спазваме целите, които сме си поставили във връзка с възобновяемите енергии. Не става дума сега за това да се увеличава броя на централите, които работят на изкопаеми горива. Аз мисля, че получихме много подкрепа от членовете в комисията. Мисля, че има консенсус, че е, УСВ се изисква непременно за някои индустрии, като например стомнодобивна, цементова и други индустрии. Що се отнася до енергията, има различни дивергенции. Разбира се, че УСВ не е идеалното решение. Със сигурност това не може да бъде цел на всички държави членки в Европейския съюз. използването на изкопаеми горева. Това ще продължи да бъде част от енергийния миск. Искам да припомня, че през март 2013 година комисията публикува съобщение, където се посочва, че УСВ ще бъде абсолютно необходимо за постигане на целите, свързани с климатичните промени, така че тази технология не може изцяло да бъде изоставена. Това не е нещо, което се препоръчва. А що се отнася до финансирането на проектите, е, е очевидно, че предвидените механизми се провалиха. Те зависят от цената на въглеродния двуокис, но тази цена е толкова ниска, че не си струва да се инвестира в проекти, свързани с въглеродния диоксид. Докладчикът каза, че трябва да се намерят средства, може би да се създаде фонд за промишлени иновации. Това може да представлява интерес, обаче не и към днешна дата. Важно е да се каже, че държавите членки трябва да могат сами да решат дали ще допуснат УСВ на своята територия или не и съгласно внесените изменения може да се проследи това. Разбира се, всичко е свързано с началните разходи по този проект. Европейския съюз трябва да играе активна роля в насърчаването на проекта, но отговорността трябва да се носи от държавите членки. Искам да се спра на още нещо. Ние сме единни с други политически групи. Става дума за по-гъвкава отговорност за съхранението на въглероден диоксид. Господин Дейвис каза, че отговорността а, трябва да се отнася и за предприятията, които отхвърлят ОСВ, защото в крайна сметка говорим основно за отговорност и директивата трябва да зададе ясна рамка по отношение на съхранението, също така да отчита и аспектите на безопасност на околната среда по отношение на инвеститорите. Инициативите, които трябва да възникнат трябва да са свързани с централната роля на ОСВ. Аз мисля, че ние скоро ще намерим подкрепа и ще можем да формираме мнозинство. Комисията със сигурност ще се отзове на предизвикателството. Директивата от 2009 година е провалена, това е безспорно. Става дума и за намаляване на разходите за УСВ. Те са твърде високи и трябва да се мисли тук в дългосрочен план за разходите за енергия. Те трябва да бъдат приемливи. Така че проявяваме готовност да проучим всички изменения. Също така сме готови да сближим позициите си. Надяваме се, че това ще доведе до разумен диалог и всеки ще може да изрази в този диалог своята позиция. Благодаря. благодаря, господин председател. Благодаря на Крис за, и за доклада, и за информацията в началото на дискусията. Нека да започнем по-скоро с слабостите, които виждам, Крис, и след това ще се сприятелим отново. Струва ми се, че разбирам какво мислите и как действате. Опитвате се да застъпвате тезата за опазване на климата и за спиране или за намаляване на климатичните промени. Добре, но възобновяемите източници на енергия са по-фундаментални, е, поне за повечето хора и е, в Обединеното кралство доминират едни подобни тенденции в мисленето на хората, че пазарът, така да се каже, ще регулира нещата. Обединеното кралство иска всъщност една определена цел, е, защото пазарът е, е така да се каже, лидера, който ще взима решенията. Но либерал-демократите и в това число и Крис предлагат всъщност сега във връзка с 2020 година една специфична цел по отношение на CO2. Какво означава това? че от една страна вие имате е, големи амбиции по отношение на климатичните промени, но от друга страна е, е поставяте определени цели и по отношение на CO2. Да. Също времено, винаги до сега сте е, залагали повече на възобновяемите е, е енергии, а от друга страна е, защитавате и ядрената енергия. И Изобщо нещата са сложни, ако човек се опитва да ви разбере но след като, така да се каже, поставих общия въпрос, който ме вълнува във връзка с вижданията твоите, Крис, и на либерал, либералите като цяло, сега ще кажа, че по отношение на този доклад Крис е прав. Ако погледнете дългосрочните цели, ние действително трябва с ръка на сърцето да кажем няма да можем без ОСВ. Има няколко причини, които водят до това заключение. Много окиси, много е, оксидация е, има в околната среда и единственият начин да е, се е, спасим от е, това огромно количество окиси е всъщност е, да ги свържем с въглерода и да се получи е, CO2, който подлежи на улавяне и съхранение. Да, ето, в този смисъл аз действително виждам добавената стойност на ОСВ. Но целият дебат около ОСВ всъщност е свързан най-вече с въглищата, малко по-малко с газа. И това за мен е проблем. Защото въгледобивът, е, целият сектор всъщност се опитва по този начин да си удължи живота и да се съхрани за много по-дълги периоди, отколкото ние е, по принцип смятаме, че е правилно. Е, и не бива всъщност да подкрепяме една такава тенденция. Но доста от държавите членки в момента залагат най-вече на електроцентралите, които работят на въглища. И това за мен действително е много проблематично. Затова виждаме и проблемите изобщо в ОСВ. Защо ние като зелени трябва да подкрепяме е, едни е, технологии, едни системи, които на практика удължават е, проблема и на централите на въглища и на въгледобива. Не само в Нидерландия, и в Германия, и в Обединеното кралство, в много от държавите членки изобщо. Така че бих могъл да подкрепя този доклад, ако ние надхвърлим границите на енергетиката, на електроцентралите, на въглища и потърсим и изобщо се е, освободим, така да се каже, от обвързаността с изкопаемите горива и обърнем поглед към биогоривата. На тази основа вече се създава база за сътрудничество и, е, което е много по-важно, е, сътрудничество не само тук, но е, създава се основата за едно по-добро развитие на Европа. Ние се нуждаем действително от тези технологии, но а, а, технологиите във връзка с ОСВ би трябвало да се прилагат там, където действително това е разумно, смислено и води до добър резултат. Ана Росбах е следващият е, оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на Крис Дейвис за извършената от него работа. Той получи много изменения, също и от мен. Интересно е да се чуе, че изследователите предлагат решение за всички изисквания. Става дума за бъдещето през следващите 100 години, но още към настоящия момент знаем, че още през 2009 година започна дискусията по този въпрос. Тогава по началото на мандата установихме, че УСВ предлага добри възможности, е, но ще трябва тази тема да се разгледа по-подробно. Важно е сега да се убедим, че УСВ проектите, за които става дума в този доклад, трябва да гарантира добро функциониране на техниката и също така економическа устойчивост. Много е важно доколко тези проекти могат да бъдат изпълнени на, на практика. Ние не искаме да допринасяме създаване и насърчаване на индустрия, която може да съществува само с субсидии. Естествено, ние Искаме да подкрепим предложенията, които направи Крис Тейвис, а също и други колеги. А що се отнася до предложението за свободен избор, мисля, че в държавите членки условията са различни, в зависимост от е, тези условия, а и от мнението на гражданите, не трябва да се прилага принуда за използване на ОСВ. Има възможности да се ограничава по друг начин емисията на парникови газове без УСВ. Някои страни вече имат постижения в тази сфера и аз мисля, че е, ще трябва да подкрепим е, безопасността във връзка с УСВ, трябва да подкрепим и измененията, които са внесени и да се подчертае, че УСВ може да се използва но е, не при безкритично използване на изкопаеми горива. Това е много важно. Също така е, трябва да се търсят альтернативи на изкопаемите горива и на кафявите въглища, за да не се е, изисква непрекъснато финансиране. Дагмар Род и Франсуаз Гростет са следващите оратори. Дагмар Род Берент. Аз няма да споря за циментовата промишленост. Аз познавам техните аргументи от 20 години в най-различни варианти. Ако някой за мен е наистина е критерий, който непрекъснато се опитва да въвежда нови технологии, това е цементовата промишленост и това е последният аргумент, който може да ме убеди. Иначе нещата бяха представени по един чудесен начин. Франсуаз Гростет. Мерси Боку. Много ви благодаря. Аз бих искала да подкрепя Крис Дейвис, тъй като през 2008 година аз бях докладчик по становище в Комисията по промишленост по улавянето и съхранението на въглероден диоксид. И действителност на времето тази технология беше нещо ново за всички нас и ние вярвахме много искрено в тази нова технология в пилотните проекти и всички останали елементи от стратегията. Днес обаче, със съжаление, установяваме, че Европейския съюз изостава и това наистина е повод за съжаление, тъй като ако бяхме положили необходимите усилия, можехме да се превърнем в истински лидер в тази технология и дори да изнасяме познанията си в други части на света, в континенти, където въглища все още се използват в голяма степен за производството на електроенергия и УСВ действително са много важни технологии. Съгласна съм, не бива ОСВ да се използват систематично за намаляване на емисиите от въглероден диоксид. При все това, предвид факта, че трябва да спазваме принципа на субсидиарност и че всяка държава членка може по свое осмотрение да взема решение за технологиите, които ще прилага. Предвид всички тези факти, улавянето и съхранението на въглероден диоксид продължава да е актуална тема. Затова решението, предложено от колегата Крис Дейвис, ни дава възможност отново да разгледаме темата. Струва ми се, че е важно отново да разгледаме въпроса за ОСВ и да видим как можем отново да дадем нов тласък на разискването като трябва да се съточим най-вече от държавите членки и върху промишленостите, които чиято, чиято дейност е свързано с значително отделяне на емисии от въглероден диоксид. Знаем, че схемата с търговия с квоти в момента не функционира по възможно най-ефикасен начин, но въпреки това не смятам, че е, технологиите за ОСВ следва да се използват систематично. Така че от една страна наистина подкрепям напълно доклада на Крис Дейвис. Разбира се, ще разгледам всички внесени изменения. Струва ми се, че е важно действително отново да заговорим сериозно за ОСВ. Благодаря. Сега е моят ред. Аз е, трябва да кажа, че когато за първи път прочетох доклада на Крис Дейвис, го схванах като чиста провокация. Не знам дали той е имал предвид точно това, но това беше моето впечатление. Аз а, е, а, е, рядко имам такова чувство което описах, но в момента смятам, че едва ли има по-мъртва технология в момента от ОСВ и ако искаме нещо да отразим на хартия, това е добре, защото в крайна сметка и аз мисля, че УСВ е необходимо като технология в суманодобивни заводи, в цементови заводи и в съоръжения, където няма друга възможност за намаляване на въглеродните емисии. Но това, което е посочено в доклада във връзка с е, е, изкопаемите енергоисточници, там има альтернативи. И защо това някой трябва да ми обясни, трябва да намалим капацитета на една централа, за да се съхранява въглероден двуокис. Така че аз мисля, че УСВ е, е на лице и ще трябва да се използва много отговорно там, където няма други альтернативи. Аз не искам да отпиша тази технология, тя присъства в законодателството, но там, където в енергопроизводството имаме альтернативи, трябва да ги използваме. Може да и трябва всъщност беше засегната многократно системата за търговия с емисии Аз, това ми напомни на 90-те години. Аз а, си спомням, че тогава а, просто не знаехме какво да правим с а, свободните средства. Трябваше да финансираме най-различни неща. Преекипиране, модерно осветление на улиците и по този начин а, се реализираше ефективност. Аз мисля, че в а, сферата на УСВ Наистина в дълъг хоризонт от време трябва да видим къде да се използва тази технология и това разбира се да решат държавите членки. Ако трябва да взимаме инвестиционни решения след 20, 30, 40 години, е, аз е, мога да кажа, че може да се изхарчи едно евро, което е обвързано за следващите 20-30 години. На къде трябва да вървим, за да можем да постигнем целите от 80%. Първо, трябва средствата да се използват ефективно, защото в крайна сметка е, няма да се приеме този подход в моята страна е, се проведе един рисков експеримент е, с неясен е, завършек. Това е с енергийните промени и всъщност вече настъпи обрат на енергийния обрат в моята страна. И аз е, мога да кажа сега, пак е, се връщам на доклада, че някои неща мога да подкрепя, не всичко разбира се, но Крис, е, твоя доклад аз го схванах като провокация, след като го прочетох. Това може би се дължи на трите г които спомена Моето дълбоко убеждение е, че ние не трябва да действаме еуфорично, а реалистично по отношение на това как да се пусне на пазара тази технология при ефективност на разходите. Технологията в момента е много, много далече от това да бъде наречена зряла за пазарно разпространение. Разгледах точно какво се предлага. Самият аз съм инженер, мога да направя до известна степен проценка, но тази технология е далече от това да бъде наречена масова и, както ви казах, е, на някои места просто аз не мога да приема тезите. Госпожа Клас, аз като че ли ви провокира. Господин председател, вие не ме провокирахте, а ме накарахте да се замисля. Наистина забележително е, имаше пилотни проекти, е, бяха включени в първия доклад. Аз мисля, че има големи страхове, защото ние не можем да намерим подходящо място за тези проекти. Ако обаче, ако от друга страна кажем, е, и слушах внимателно цялата дискусия, че това не е много добре, но не е много лошо и не можем да изгараме повече въглища, защото трябва да мислим къде след това да е, отстраняваме отпадъците в земята, да, но пък в цементовата промишленост тази технология е необходима. Така че в този доклад може би трябва да се концентрираме върху една, едно или две съоръжения този доклад да няма толкова широк обхват, да включим само нещата, които можем да тестваме, за да не съществуват такива опасения. Така че моля Крис Дейвис да сведе доклада до възможно изпълнимото един пилотен проект, примерно, който е, да няма толкова широк обхват, но който да можем да го наблюдаваме от началото до края. Както казах, това е свързано с финансирането, казах в началото. Веднага давам думата на Крис Девис, вероятно ще му хрумнат добри аргументи. Е, ще получи думата и представител на комисията. Приходите от е, търговия с емисии, е, те в момента се ползват от държавите членки за насърчаване на други технологии. Ако вземем от някъде средства, ще трябва да кажем откъде, примерно, казвам за моята страна, общините просто очакват от е, тази програма да финансират, примерно, пътното осветление – е, да се премине към светодиодно осветление и по този начин да се даде повече свобода на действие на общините при финансирането. Ние е, не можем да решим да включим всичко в е, УСВ с неясен изход. Аз не искам обаче да говоря повече. Давам думата на представителя на комисията, след това Крис Дейвис за обратен удар. Die Europäische Kommission, ist sie mit irgendeinem Vertreter heute hier? Европейската комисия дали присъства днес тук? Има ли представител, който желая да вземе думата? Дори двама са представителите на Европейската комисия, така че е, имате възможност е, да кажете какво мислите. Благодаря. Е, добър ден на всички. Уважаеми членове на Европейския парламент, комисията приветства разискванията по този въпрос които са много важни за бъдещето на ОСВ в Европа. Дискусията наистина е много навременна, тя е важна и от гледна точка на е, бъдещите действия на комисията. Е, през март тази година е, във връзка с е, 23-та е, рамка за е, енергетика бяха проведени и в началото на следващата година ние ще публикуваме е, резултатите от тези е, консултации. В е, документите на комисията ОСВ е част от усилията на държавите членки във връзка с е, пътната карта е, за нисковъглеродна економика 2014-2020 година. Енергийният микс, който е, ще използват държавите членки, е в крайна сметка от техни компетенции и същото се отнася и до ОСВ. Различията между държавите членки в Европейския съюз са големи но преобладава виждането, че ОСВ е, може да изиграе много важна роля от гледна точка на намаляване на емисиите на е, въглероден е, диоксид в економиката на Европейския съюз, от гледна точка на енергийната ефективност, но технологията ОСВ може да се прилага по отношение на е, широк спектър от източници на CO2, е, не само въгледобива, не само централите на въглища, но и много други сектори. Е, някои от индустриалните сектори, за които става дума, бяха споменати вече стоманодобива и actually can complement. И други. Но е, естествено е, трябва да имаме предвид, е, че е необходимо да се създадат съответните съоръжения и да направим връзката между инсталациите за ОСВ и усилията за използване на биомаса в по-голяма степен. Така че комбинацията от технологии ще бъде необходима, за да декарбонизираме Европа и да гарантираме една по-висока степен на енергийна ефективност. Как можем да подобрим като цяло ОСВ как е, е, можем да постигнем и е, по-добра цена за емисиите на CO2 в рамките на Европейската схема за търговия с емисии, така че да постигнем желания резултат. Естествено, залагаме най-вече на енергийната ефективност и ефективността на ОСВ. Е, давам думата на моя колега. Е, комисията е, всъщност обединява две програми за финансиране. От една страна Европейската програма за възстановяване на енергетиката и от също времено стратегията за ефективност на държавите е, членки за ниска въглеродна интензивност. ОСВ, както моята колега е, спомена, е една от технологиите във връзка с е, намаляването на емисиите от между 30 и 50% до 2050 година. Може би само още едно нещо трябва да спомена в програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020 се предвижда е, немалко място именно и за тази технология. Е, въпросът е да започнем да я прилагаме по-успешно на практика. Благодаря сега Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Бих искал да изказя възмущението си от изказването на Дагмар Рот Бернанд и обвиненията и към мен а, не се, по никакъв начин не съм загърбил борбата си срещу измененията в климата. Напротив, промених становище относно ядрената енергетика. Аз бях против ядрената енергетика в продължение на десетилетия, но сега признавам, че действително проблемът с глобалното затопляне е по-голям от проблемът свързан с, яд... с а, отпадъците от ядрено гориво. Но очевидно оставам сам в борбата си. А, да също така да отбележа, че ам, индустрията на производство на енергия с газ и с изкопаеми горива не правят абсолютно нищо. Те се радват на спадането на цените на квотите за въглероден диоксид. А именно те би трябвало да се заинтересуват от технологиите за ОСВ. А по коментарът на Дагмар, ами струва всичко, което чуваме днес е свързано с предизборната кампания. Имаш, знаете, че, се, че има предизборна кампания и в Обединеното кралство, и че ние либералите просто водим в а, а, кампанията с двуцифрени числа. Винаги и по време на предизборните кампании либералите представят решението, които вземат Европейския съюз, като, против, като противопоставящи се на всички интереси на Обединеното кралство. А Дагмар явно твърди, че аз ще имам някакви подобни лозунги по отношение на ОСБ. Но това е съвсем друга тема. Бих искал междувременно да благодаря на госпожа Гростет за нейните коментари. А, на въпроса дали имаме нужда от цел, свързана с ОСВ до 2020 година. Всъщност такава цел съществува. Тя беше определена от съвета през 2007 година. Изискват се поне 10 пилотни проекта, които да функционират до 2015 година, а към момента нямаме нищо целите, по принцип, поставянето на цели има една основно предназначение и то е да се стимулира даден отрасъл. Това се случва с основните енергийни източници, например. И аз съм съгласен, че трябва да продължава да стимулира отраслът, но не трябва да стимулира тепловодните проекти, а следва да се съсредоточим върху промишлеността и участието на частния сектор. Възоснова на този приоритет мисля, че можем да обединим всички политически групи. В момента разполагаме с една политика, която не само, че ни стимулира отрасла, всъщност на практика нямаме никаква политика да насърчава стоманената промишленост или циментната промишленост да се заинтересуват от подобни проекти за ОСВ. Освен това, нито един от тези отрасли не се е обърнал към Европейската комисия с желание да помогне в изготвянето на тези пилотни проекти. Не очаквам от е, тези промишлености сами да пожелаят да са на загуба. Ясно, че първите пилотни проекти ще бъдат на загуба. Бих искал обаче тези промишлености да проявят интерес, да разработят пилотни преговори и да се свършат с Европейската комисия, за да могат съвместно с нея да разработват съответните проекти. В противен случай ще изостане безвъзвратно от партньорите ни от Батокеан. Благодаря ви. Благодаря. В Комисията по околна среда ще гласуваме на 27 и 28 ноември и в пленарна сесия през януари. Благодаря за този кратък и интересен дебат. Сега продължаваме с точка 6 от дневния ред. Темата е Майот и по тази тема съм аз докладчик. По темата Майот е, ние разговаряхме на сесията в Страсбург, когато в четвъртък имаше извънредно заседание на комисията. Става дума за това, че от 1 е, януари тази група острови ще получи е, нов статут и за тази цел е, са необходими някои изключения за определени сфери, като например екологичните стандарти. От е, правната комисия поискахме становище, такова беше разработено и разбира се, изобщо не можем да приемем да няма съвместно вземане на решение, да няма тази процедура, да има само консултативна процедура. Някои колеги, включително и аз, внесохме изменения става дума за двойно правно основание, аз ще трябва по-точно да погледна как изглеждат тези неща, дали това би довело до отслабване на позицията на парламента. Ще трябва да действаме отговорно и тъй като сме под натиска на времето, сме включили извънредно заседание за 14 ноември. Това е среща в 9 часа сутринта и с това искам ясно да покажа, че осъзнаваме значението на проблема. Що се отнася до темата законотворчество и двойното правно основание. Аз ще погледна още веднъж е, по-подробно нещата и ще помоля правната служба за съвет. Някои колеги, Корин Лепаш, Тюрион, Франко, Анга и Паньо, внесоха изменения във връзка с е, двойното правно основание. Всички колеги са от Франция, те имат е, определен насока на техните действия. За съжаление, нито един от тези колеги не присъства в момента. Те със сигурност имат своите основания за това. Разискването по тази точка от дневния ред ще открия сега. Не виждам нито един докладчик в сянка. Ако някой друг желая да вземе думата, госпожа Яна Кодакис, моля. Well, I have a message from the shadow for the ECR group for you. Моят е, докладчик в Сянка е, ме опълномощи да каже, че това е, е въпрос от сферата на националните компетенции. Но също времено е, права ли съм, ако е, добавя, че е, става дума и за част от Европейския съюз, така че европейското законодателство също би трябвало да е валидно. Приключих. Госпожа Гростет. Аз самата не съм внасяла изменения заедно с останалите колеги от Франция. Майот вече е департамент на Франция и съвсем естествено да се прилага в пълна сила европейско законодателство. Необходим е обаче преходен период, тъй като в Майот положението никак не е просто и няма как да се очаква за порени дни този департамент да постигне пълна съгласуваност с европейското законодателство. Е, Като докладчик аз е, не съм бил е, на мисия за установяване на фактите. Разбрах, че става дума за 101-я френски департамент. Искам сега да помоля представителя на комисията да, да даде пояснения. Добре. We would just like to make a statement on the legal basis. Бихме искали само да кажем нещо относно правното основание. Съвсем кратка бележка. След това ще дам думата на колегата, който ще си изкаже по същество. Безсмислено е да заявяваме, че сме против двойното правно основание по една много проста причина. Тук говорим за един единствен въпрос. И ако според твърдението на комисията по правни въпроси на парламента, комисията е имала право при определенето на правното основи за, за секторните политики, то по същия този въпрос не може да се приеме за основателно друго правно основание. Това е положението. избрахме нормалното правно основание. Припомням ви го просто, защото във всяка една област могат да бъдат направени географски разграничения, ако има основателни причини. В случай решихме, че има основателни причини и за това направихме предложение възоснова на нормалното правно основание, предполагащо процедура за съвместно взимане на решение между съвета и парламента. Ако това твърдение е правилно, то тогава правилното основание съгла... възоснова на член 349 е неправилно от правна гледна точка. Не може един и същи предмет се назвава с две имена. Сега дам думата на колегата за коментари по същество на предложението. Имате думата. Да, Благодаря, господин председател бих искал да се изкажа по някои от предложенията за изменение относно регламента за промяна на статута на Майот, където се правят предложения за промяна възоснова в частност на някои от предвидените срокове. Европейската комисия направи своето предложение възоснова на данните, предоставени от Франция. Европейската комисия изготви график за прилагането на една директива, която особено трудно ще се прилага предвид състоянието и предвид връзката и с други директиви и регламенти. Не бива обаче да забравяме, че без прилагането на тази директива директива, рамковата директива за водите, например, няма как да бъде приключена. Трябва също така да вземем предвид факта, че прилагането на тази директива е от жизненно важно значение за економическото, социално и дори чисто човешкото развитие на Майот. Ето защо Европейската комисия може да направи няколко коментара по някои от предложенията за изменения, внесени от членове на Европейския парламент. Според нас тези изменения противоречат на логиката на директивата. Не могат да се използват понятия, които не са заложени първоначално в директивата. Става въпрос за някои от а, измененията, които използват думата а, община, муниципалите на английски, вместо предложен термин агломерация. Има и други подобни примери за промяна на терминологията, предложена от Европейската комисия. Ако основната цел 70% от отпадъците, които се отделят на острова да бъдат преработвани там, е цел, която трябва да се постигне до 2020 година. В противен случай няма как да се спази изискванията съгласно рамковата директива за водите. Това са целите, които поставя Европейската комисия. В частното по отношение на комерациите с население над 10 000 души. Както вече казах, тази бележка я правя в, в, светлината на някои от внесените от членовете на Европейският парламент изменения, които противоречат на логиката на първоначалното предложение на Европейската комисия. Благодаря ви. Благодаря, не виждам други желаящи да взема думата. Що се отнася до правното основание, аз също проявявам тенденция да запазим процедурата на съвместно вземане на решение и да не отстъпваме от нея. На 27 и 28 ноември ще гласуваме и извинете тук се поправя оратора. На 14 ноември ще гласуваме, а, а доклада ще се гласува на пленарна сесия през декември. Благодаря на всички. И сега, сега искам да посрещна следващия гост. Искам сега да поздравя най-сърдечно сред нас министъра на здравеопазването на Литва, която в момента е, е председател на Европейския съюз в рамките на ротационното председателство господин Андрио Кайтис. Господин Андрио Кайтис поддържа тесни връзки с парламента и провеждаме обмен на мнения по различни актуални въпроси. Господин Андри Окайтис спази и този път думата си и е, по средата на периода на литовското председателство е сред нас. Аз не искам сега да губя много време, веднага ще му дам думата и след това колегите ще имат вероятно въпроси, така че е, ще имаме дискусия. Благодаря. Е, давам ви думата сега. Благодаря, Матис. Уважаеми господин председател на комисията, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест е, да бъда тук сред вас. Радвам се, че отново можем да е, разговаряме е, да обменяме мисли и да направим един мишлинен преглед на постигнатото е, по време на литовското председателство в областта на здравеопасването. Целите на нашето председателство до голяма степен е, бяха постигнати в сътрудничество с Европейския парламент и ако запазим динамиката, действително през последните два месеца ще можем да постигнем една голяма част от очертаните е, в началото цели и резултати. Най-вече по отношение на е, е, Европейския парламент мога да кажа, че Литва винаги се е стремяла по време на този легислатурен период да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Продължавам на английски. Както знаете, ние много активно обсъждахме въпроса за модерното, отговорно, устойчиво здравеопазване и е, проекта на е, съвета за заключения в тази област е, в момента се обсъждат в работната група. Очаква се приемането им през декември, като е, в общи линии е, централните въпроси в тези заключения са здраве в контекста на Европа 2020, това е стратегията, а също и на европейския семестър. Е, фактори на успеха за ефективно използване на структурните фондове е, за инвестиции в здравеопазване, ефективно използване на лекарствата, модели за интегрирани здравни грижи, по-добро управление на болниците, е, мониторинг на ефективността и на инвестициите в е, здравеопазването. Ние е, смятаме, че е, това са и основните моменти, но същевременно знаем, че модерната е, система на здравеопазването е, и политиката е, по отношение на тази модерна е, система е, не се ограничава единствено до някои аспекти. Е, защото устойчивост означава е, една комбинация, един спор от множество е, фактори. И изключително важно е да осъзнаем следното. Е, здравният сектор, здравните грижи могат е, да създадат е, добавена стойност е, е и не са единствено разход, е, а допринасят за економически растеж, за производителност, за намаляване на бедността, за повече заетост и за по-голяма конкурентоспособност. Това означава на практика, че трябва да намалим неравенството и да заложим най-вече на устойчивата система от здравни грижи. Точно това са нашите основни цели в е, Вилнюс е, ние проведохме вече редица форуми, на които е, изложихме нашите виждания и така. Уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент, нека сега да представя основните резултати, които сме постигнали по отношение на най най-важните правни актове, по които се работи в момента тютюневите изделия. Нека първо да благодаря на Линда Мак Еван и да я поздравя за добрата работа по тази директива, както и за началото на трилога. Литовското председателство приветства резултатите от гласуването в Европейския парламент и до голяма степен всъщност с законодателите, в този случай и съветът и парламентът, застъпват едни и същи е, виждания по отношение на измененията в директивата, така че в общия подход не виждам големи различия. Ние е, смятаме, че е, на първо четене ще приключим с е, преговорите още преди края на 2014 година и по този начин ще можем да приемем директивата до края на този легислатурен период, т.е. преди изборите за Европейски парламент. Изцяло съм съгласен с аргументите на парламента по отношение на тази директива и смятам, че е много важно да ги приемем, защото по този начин начин прилагаме всъщност и стандартите заложени от ССО в рамковата конвенция по, за контрол на тютюневите изделия. Европейския съюз изостава в сравнение с Бразилия, с САЩ, с Австралия и други страни и трябва да направи необходимото, така че да поеме отново лидерската си роля. Ние искаме да накараме младите хора да не посягат към цигарата, а другите да се откажат или да намалят е, тютюнопушенето. Ето, това са основните ни цели. И ще търсим компромис в това отношение, за да прокараме вижданията си. Клиничните изпитания, това е, е другият важен е, акт, по който се работи. Много е важно да има нови медицински продукти, да бъдем конкурентно способни в това отношение, да насърчаваме изследванията и иновациите. Ние осъзнаваме, че е много важно да облегчим, е, да улесним провеждането на клинични изпитания върху фармацевтичните изделия, благодаря. Европа в това отношение би трябвало да предостави достъп до информация, до по-добри фармацевтични продукти и да поддържа една фармацевтична индустрия, която създава е, работни места. И това са работни места за квалифицирани е, хора, за специалисти. Много важен е, е този регламент и би трябвало да се постараем колкото е възможно по-бързо да постигнем споразумение по него, така че до 30 октомври Корепер ще бъде готов и от 6 ноември започваме с преговорите. Много важно е да не се бавим и да не губим време, обсъждайки технически е, въпроси, а да приемем е, своевременно този важен правен акт. Литовското председателство е, ще положи максимални усилия за постигане на компромис, за постигане на съгласие тъй като е, за нас е много важно да приемем този правен акт. Нека да подчертая, че е, този регламент е от е, най-голям е, приоритет за пациентите, за академичните среди, изследователите и за промишлеността. Аз сами, самият бих искал лично да благодаря на докладчика Глени Суилмат, за е, тази изключително важна работа, която тя извърши, е, която е и много сложна, и за подготовката на позицията на Европейския парламент и е, за начина по който си сътрудничихме до тук. В крайна сметка, нека да кажа, че литовското председателство работи много усилено, за да отговори и на очакванията на Европейския парламент и на Европейската комисия. Ние сме доволни, че постигнахме напредък и проучването на съвета по това досие е, бе извършено в много кратък срок. Така че нека да продължим да работим конструктивно по тези въпроси и да приемем колкото е възможно по-бързо е, документа. Медицинските изделия. Председателството е, смята, че е постигнат е, напредък и е, е обладано от желанието да постигне още по-голям напредък по отношение и на двете и на двата правни акта, на двата регламента за медицинските изделия и за диагностичните изделия инвитро. В момента имаме режим, който по отношение на разрешаването на съответните медицински изделия не е, осигурява е, необходимия стриктен контрол. Държавите членки би трябвало да контролират много по грешливо много по-щателно е, всичко, което се предвижда в тази сфера е посветено именно на тази цел. Един по-стриктен контрол. Така че литовското председателство смята, че ще можем да постигнем един, една много по-стрикна система на контрол е, и на първо четене най-вероятно ще приключим още през тази година, така че е, гръцкото председателство да продължи по-нататък до приемането на директивата. Е, благодаря на Дагмар Перенц като докладчик която свърши също чудесна работа. Благодаря и по отношение на инвитро диагностиката на доктор Петър Лизе. Е, те бяха много активни и конструктивни в разговорите с съвета. Фармакологичната бдителност е, и е, таксите, това е следващият регламент, по който работим с Европейския парламент, с комисията, с ЕМЕЯ, с националните агенции за които отговарят за фармакологичната бдителност и за медицинските изделия. Надяваме се, че много скоро ще можем да започнем трилога с парламента. Надяваме се също, че ще постигнем и съответния добър резултат в в този контекст благодаря и на докладчика Линда Мак Еван, която действително до този момент се постара за един конструктивен диалог с нас другите правни актове, по които работим. Третата програма Здраве за растеж е много важна за по-нататъчната политика по отношение на здравеопазването. Е, естествено, е, по време на новия финансов период е, ще бъде одобрена именно тази програма. Ние се надяваме, че в рамките на многогодишната финансова рамка ще можем да предвидим необходимите средства, за да гарантираме нейното изпълнение. По отношение на директивата за прозрачност, се надяваме, че ще можем да организираме среща на работната група и да продължим е, с е, е, консултациите и преговорите, така че да се постигне компромис, което за момента обаче все още не е гарантирано. Е, уважаеми е, членове на Европейския парламент, на Комисията за обществено здраве и за околна среда. Е, нека да ви информирам и за това, което се предвижда. До края на литовското председателство психичното здраве е много важен аспект от здравните грижи за гражданите за нас. На 10 и 11 октомври проведохме в Вилнюс една конференция на тази тема на високо равнище много са въпросите свързани с психичното здраве, те са свързани и с социални детерминанти, така че всичко това ще бъде и в центъра на вниманието на един здравен форум. Устойчива здравна система за устойчиво развитие през ноември 19 и 20 в Вилнюс. Аз съм много сърдечно ви каня да присъствате, ако имате тази възможност. Благодаря на всички, с които работихме много добре, а това са почти всички членове на, на вашата комисия. Е, надявам се, че през е, декември ще се похвалим с постигнати е, резултати и че до края на този легислатурен период ще можем да се похвалим и с приемането на повечето от тези правни актове, за които говорих. Благодаря ви. Благодаря много за, вашето, за вашата презентация. А сега продължаваме с първият кръг от въпроси. Госпожа Грустет, след това Дагмар Радперент, София Окуни и, и госпожа Яна Кодаки. Госпожа Гростет, благодаря ви, господин председател. Като докладчик по програмата здравеопазването, вече от една година очакваме приключване на тристанните срещи. Тристан... Следващата среща в тристанните преговори предвидена за сряда с докладчите в Сянка. И аз съм съгласна с вас, че програмата за здравеопазване е много важна. Важно е да постигнем консенсус по нея. Основните висящи въпроси, свързани за бюджета, са с равнището на съфинансиране на общите дейности и с делегираните актове. Той ще казах, надявам се да постигнем някакво споразумение още тази сряда. Европейската комисия ни осведоми, че бюджета за програмата здравеопазване е запазен, а това за Европейския парламент беше задължителното предусловие за приключване на преговорите. Общият а, размер на бюджета, предвиден за програмата, е от 449 милиона. 394 хиляди за период 2014-2020 година, като има увеличаване от близо 300 хиляди 300 милиона, извинете, с, съгласно предварителното предложение на Европейската комисия. А, относно на равнището на съфинансиране и делегираните актове, все още има неразрешени технически въпроси и ще трябва да им се намери някакво решение. Бих искала, господин министр, да ви уверя, че здравеопазването не следва да бъде стойно перо, по което да може да се правят съответни изменения на, размер, на размерите за финансиране съгласно нуждите на бюджетирането. Затова ви моля да положите необходимите усилия за постигане на решения на висящи технически въпроси. Благодаря ви думата има Дармар Рокберант. Благодаря ви, господин председател, господин министр. Благодаря ви за стъпителното изказване. Благодаря ви също така, че спазихте обещанието си отново да присъствате на заседанието на нашата парламентарна комисия. Знам, че наистина се опитвате да постигнете някаква промяна, а всички знаем, че това никак не е лесно. И слушах внимателно вашето изказване Казахте, че искате да постигнете възможно най-голям напредък по отношение на медицинските изделия. Какво обаче точно значи това според вас? Европейският парламент на първо четене преди две седмици в пленарна зала реши прие своето становище и на теория можехме да започнем първите тристранни преговори, но това все още не се е случило. Съгласна ли сте с мен, че трябва да ускорим процеса на работа по тези две важни законодателни досиета, досиета, за което отговарям аз и досиета, за което отговаря господин Лизе. Съгласен ли сте с мен, че трябва да окажем по-голям натиск върху държавите членки? Съгласен също така, че ако не може да се намери разрешение техническо равнище, трябва направо да се обърнем към Корапер и да търсим решение на политическо равнище. И слушам внимателно изказването ви за напредък постигнат по таксите за фармакологичната бдителност. Но това е въпрос, който също не е обсъден в парламентарната ни комисия, дори за първи път. И защо само с неприятното усещане, че от една страна по отношение на медицинското на медицинските изделия има изключително забавяне от страна на държавите членки, а от друга страна, по отношение на таксите, където се очаква връщане на значителни средства към националните компетентни органи, държавите членки настояват за много по-ускорена процедура. Знам, че тук се, се обръщам с критика към погрешния човек, за който се извинявам. Знам, че вие се стремите към истински напредък но очевидно усилията, които полагам аз и господин Лизе и колегите в парламента не са достатъчни. Така че можете ли наистина да се опитате да убедите своите колеги в работните групи и а, да убедите колегите си, че посланиците трябва да бъдат по-активни в рамките на Корапер, иначе няма как да се постигне напредък. Но има София Кони. Благодаря ви, господин председател. Имам няколко коментара. Първата е, първата всъщност е поздравление за постигнатото споразумение относно медицинските изпитвания. Знам, че това никак не е лесно досие. Но имам няколко въпроса. Първият е свързан с, с сроковете. Знам, че се предвижда срокове, които са двойно по-дълги от сроковете в Съединените щати и Австралия. А една от причините за преразглеждане на законодателството относно клиничните изпитвания беше Европейския съюз да, бъде, да стане по-конкурентно способен по отношение на този вид изпитвания. Така че въпросът ми е дали няма някаква възможност вашата позиция да се приближи малко повече от позиция на Европейския парламент. В момента нашата позиция е 64 дни, а вашата 90 и тук разликата наистина е съществена отново по същото досие. Въпросът ми е дали съвета поддържа своята е, идея за изпитванията с а, ниско равнище на интервенция и дали поддържате своето становище по този аспект. Следващия въпрос е свързан с директивата за тютюневите изделия. Разбирам, че там се постига бърз напредък. Въпросът ми е дали можете да кажете малко по-подробно как вървят преговорите относно замесващите никотинови изделия и в частност електронните цигари, защото изглежда, че към момента становището на парламент и на съвета се разминава значително. Благодаря ви, госпожа Тейлър. Думата има Софи Алкони, след което колегата е на Кодакис. Thank you. Uh, благодаря. Ще бъда много кратка. Три въпроса. Директивата за тютюневите изделия. Аз не участвам пряко в работата по нея, но тази е, седмица е, се видях е, пряко въвлечена в е, проблема, е, защото е, трябваше да отговарям на въпроси е, във връзка с е, нашите планове в е, това отношение. Какво точно предвиждате по отношение на альтернативните изделия? Съветът има една позиция, комисията застъпва друго становище, парламентът вижда нещата малко по-различно. Така че как точно ще решим проблемите? И моят доклад по собствена инициатива във връзка с стволовите клетки очевидно за момента не предизвика желаната реакция, а има толкова много, което трябва да се свърши. Съжалявам, сега давам думата на София Окони. А, аз бърках, всъщност трябваше първо на вас да дам думата. Обощавам ви, господин председател. Господин министр, благодаря ви за присъствието днес сред нас. Имам два въпроса съвсем накратко. Първият е свързан с директивата за тютюневите изделия и електронните цигари. По време на различни а, свои пътувания заснех редица магазини за електронни цигари, които продават този вид изделия, уверявайки, че те не са свързани по никакъв начин с а, замърсяване на околната среда или с някак... че те нямат никакво вредно въздействие върху здравеопазването, дори напротив, те са напълно целесообразни с изискванията на общественото здраве. Така че въпросът ми е как вие гледате на е, рекламите, свързани с електронните цигари в контекста на настоящите преговори. Вторият въпрос в момента не се разглежда в Европейския парламент, но е много актуална тема в редица държави членки. Свърза това е въпроса за енергийните напитки. Ще ви дам един пример. Напитката Red Bull, например. Това са напитки, които се потребяват от много млади хора. Това са напитки, които очевидно имат въздействие върху здравето на хората, подобно на алкохола и наркотиците, но към момента няма законодателство законодателство, което да засяга този вид напитки. От няколко години насам в Франция се, се, тези вид напитки се облагат допълнително на данък, за да се увеличи цената им и по този начин да се намали консумацията им от страна на моите хора. Каква е вашата позиция относно този въпрос, който скоро ще се превърне в истински проблем за Европейския съюз и не е ли време съюза да се заеме с тази тема? Благодаря ви. Благодаря. С това изчерпихме списъка на изказалите се и сега господин министърът има възможност да отговори на зададените въпроси. Моля. Norėčiau pradėti nuo pirmojo klausimo dėl sveikatos programos. Tai iš ties във връзка с програмата за здравеопазване на 6 ноември ние се надяваме да можем да решим въпроса окончателно. Въпроса свързан с бюджета, финансирането и съвместните мерки, а също така и във връзка с ставките за съфинансиране. Аз лично смятам, че тези 449 милиона за периода 2014-2020 година няма да бъдат достатъчни като сума, това е моето лично мнение, но очевидно е, че ние ще трябва да се съгласим с тази сума, защото става дума за компромиси, които ние трябва да правим постоянно всички останали технически детайли и въпроси трябва да бъдат решени чрез актове за изпълнение и по този начин да се постигне напредък. Аз представлявам страна, която е по-бедна, отколкото средното равнище и която осъзнава много добре, че във време на економическа криза не може да се извършват економии за сметка на здравната система. Искам да благодаря на колегата Дагма Род Берент за нейния въпрос. Ние се срещнахме с нея, успяхме да обсъдим много аспекти на двустранно равнище. В сферата на медицинските продукти – нямаме на лице е, успеха, който желаем, като се започне от Ирландия до е, нашето председателство на съвета, т.е. ирландското председателство и нашето председателство. Когато погледнем ситуацията, мога да кажа, че има известен напредък в сферата на таксите, но когато говорим за пациенти, там има много аргументи, които могат да бъдат поставени на масата за обсъждане. Тези аргументи са свързани с обстоятелството, че регламентът като правен акт орежда много технически детайли, много детайли, които са с задължителен характер и става дума за задачи, които ние рано или късно трябва да решим. Ние можем да предлагаме много идеи, но същевременно трябва да признаем, че детайлите често изискват повече време. Когато поехме председателството, в неформалния съвет проведохме дискусия и аз попитах колегите министри дали ние желаем да наложим нашата политическа воля, за да можем да постигнем по-голям напредък. След това провеждах непрекъснато срещи с колегите, и ставаше дума винаги за медицинските продукти и е, е, въпросите, свързани с е, зачеването избитро. Обаче всички сме на едно и също мнение, именно, че трябва първо да решим фундаменталните въпроси и след това да се заем с детайлите. Разбира се, че аз винаги получавах в отговор, че първо трябва да се очертаят приоритетите, обаче другите държави членки посочиха, че им е необходима резерва, независимо по какви причини. Ние сме се опитвали винаги да поставим под натиск тези страни, ние сме се обръщали към тях писменно или по телефона и винаги сме полагали усилия за постигане на напредък. Сега искам още веднъж да започна преговорите, за да можем в Карапер да отидем, ако нещо не може да се реши в работната група. От друга страна, трябва да си помислим как още веднъж, възможно най-бързо да огледаме още веднъж целия текст, за да постигнем напредък. Този въпрос може да бъде повдигнат и в съвета. Става дума всъщност за въпроса, свързан с позициите и спазване на сроковете в графика. Това означава, че тази седмица ние отново искаме да започнем дискусия. Аз още веднъж ще напиша писма до съответните страни и с всички 27 държави членки ще проведа разговор по телефона. Днес разговарях с комисаря и благодарих, че тя ни дава възможност да проведем допълнителни заседания. Тоест, ние ще направим всичко възможно, за да можем възможно най-бързо да постигнем напредък. Това, което се отнася до мен лично, аз искам да остана частен и да действам максимално активно. Ние можем да постигнем по-добър резултат – по време на нашето председателство, също и по време на гръцкото председателство, но предстоящите две-три седмици са отрешаващо значение за това и аз ще направя всичко по силите си, за да можем да постигнем нашите цели. Сега за клиничните изпитвания или клиничните изпитания. Ребека Тейлър Ако не се лъжа, това беше нейн въпрос. Също така тя попита и за сроковете. Естествено, тези срокове трябва да бъдат много кратки. Трябва да станем по-привлекателни в сравнение с САЩ и с други конкуренти, ние трябва да станем привлекателни е, като цяло, като Европейски съюз. Планирането на сроковете обаче е свързано с защитата на пациентите, с е, съответна експертиза и също така с правата на пациентите. В глобален контекст правата на пациентите са много защитавани в Европейския съюз, поради което планирането на сроковете трябва да бъде оптимално. Зададен беше въпрос за директивата за тютюневите изделия и позицията на съвета по отношение на електронните цигари. Госпожа Окуни постави повторно този въпрос. В дискусиите с парламента мненията на съвета и парламента малко се различават. Аз съм убеден, че вие следите тази дискусия и този положителен списък е голямо предизвикателство в процеса на преговори. Тук следва да се добави и факта, че държавите членки често застъпват различни позиции. Затова ние полагаме усилия за постигане на компромис и аз като лекар мога да ви уверя, че съм получил много научна информация, която доказва, че електронните цигари също са вредни за здравето. тези цигари могат да бъдат привлекателни за младите хора, може би по-привлекателни от другите тютюневи изделия, но зависимостта от електронните цигари е много по- голяма, отколкото можем да си представим. Има различни позиции на държави членки, има различни подходи и ние трябва по някакъв начин да е, положим усилия за компромис. От една страна имаме този положителен списък, от друга страна електронните цигари и е ясно, че Следващия триалог ще бъде от е, наистина много голямо значение. Ние ще дадем, ще трябва да дадем отговор на тези въпроси по време на този трилог. Имаше и друг въпрос, не съм сигурен точно кой го постави. Някой може би ще каже, че не са необходими директиви, директива за тютюневите изделия, това имам предвид, а само мерки. Ние обаче сме подписали конвенцията, ние обаче от друга страна съвсем не сме изпълнили нашите задачи, в момента правим това и тази директива е много ефективен инструмент и който твърди, че тази директива изобщо не е нужна, мисля, че той не разбира за какво става дума. От друга страна, тютюневата промишленост нямаше да упражни този огромен натиск, ако тази директива не съдържаше толкова решителни разпоредби. Във връзка с енергийните напитки. Този въпрос също е изключително важен и изключително актуален. В Литва тези енергийни напитки са много разпространени сред децата и младите хора. И тук съществува пяка връзка с бъдещата консумация на алкохол от младите хора. Естествено, това са енергийни напитки, напитки, които стимулират и по тази причина мога да кажа, че е, съвсем малка е крачката до консумацията на алкохол. В е, дневния ред на вашата комисия мисля, че е включен и този въпрос, защото той е свързан с здравеопазването. И естествено, и с заболевамостта сред младите хора. Дискусиите по тази тема са много важни мисля, че тези дискусии са и основателни. В определени страни енергийните напитки не се консумира толкова много, в други повече и точно тук виждам големия проблем. Сега, на въпроса за стволовите клетки. За съжаление, по време на нашето председателство не беше посветено време за дискусии по тази тема. В работните групи съвсем съзнателно може да се каже, че проблемът се разпознава в неговото значение раз, обсъждат се много теми в тази връзка, но има много въпроси, които все още са без отговор. Ние по време на нашето председателство е, мога да кажа, че този въпрос не беше в дневния ред на нашето председателство, а се разглеждаше само на експертно равнище. Аз мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря за отговорите ви. Те бяха много подробни. Надявам се, че това, което обещахте във връзка с няколко законодателни процедури, да ги задвижите в съвета. Времето е малко. Приближаваме към края на мандата и всичко, което не е завършено до края на мандата, просто ще се прекъсне. Ще бъде жалко, че е вложен толкова много труд, ще бъде жалко, че толкова много добри неща, които носят е, допълнителна полза за европейските граждани, няма да могат да се изпълнят. И по тази причина е, сега сме заедно, за да обсъдим тези теми. За това ви благодаря най-сърдечно, че спазихте и този път думата си и дойдохте в нашата комисия. Благодаря и успех! Благодаря. А, така. С това Утре можем да продължим нашето заседание. Продължаваме с гласуването в 10 часа. Много ви моля, донесете всички картите си за гласуване. А сега а, искам да приветствам лично господин Кастлер, който присъства сред нас. Аз а, го приветствам с добре дошъл като пълноправен член на нашата комисия. С това закривам заседанието. Утре ще има заседание на координаторите от 9 часа, а всички останали да бъдат тук в 10 часа с картите си за гласуване. Благодаря, приятна вечер.